удоволствие приветстваме колегата Ван Виан Дякел от Иракския парламент. Никой няма да забави нейното вълнуващо условие в Иракския парламент през август, в което изисква намеса за спасяване на жените и езиди отвлечени от така наречената ислямска държава. С господин Дакел е делегация от и азитската общност жертви на ИЗИС. Госпожа Диляр Саитяза, господа Еш Таха Отман, il signor khorshed othman husif всички ние изразяваме възхищение от вашия кураж и искаме да ви уверим в пълната си подкрепа за битката и правото на езидите да живеят в достоинство и да изповядват свободно своята вяра. Добре дошли в Европейския парламент, добре дошли в тази зала на европейската демокрация.